Искам да ви уведомя, че председателят на парламента е получил предложение от Европейската народна партия за назначаване на господин Франсис Тимер като член на делегацията за отношения с Магреб. Имате ли бележки по това предложение? Явно не. В такъв случай